good afternoon, ladies and gentlemen, and, um, welcome to our, um, our meeting, uh, which will meet... Uh, Добре дошли на нашето заседание. Това ще бъде последното ни заседание. Преди да се съберем отново в края на юли, искам да приветствам всички и да ви напомня, че момента, както винаги, нашето заседание се предава. А, можем ли да приемем а, дневния ред с а, точката разни. Мисля, че госпожа Стиле искаше да се придвижи напред една точка. Така че просто следете дали ще има промени, които, за които ще ви информираме предварително. Така, заседанието се предава по мрежата, ще видите последния последното издание на нашия бюлетин. Искам да ви напомня също така, че утре сутрин, всъщност не, поправя се председателя, се срещаме с вице-премьера на Полша в 4.30. Надявам се, че много от вас ще присъстват и за първи път имаме едно послание от председателството, което е като допълнение към бюлетина на нашата комисия и, и него може да получите отвън. Има също така копия от е, протоколите за заседанията 24 и 26 май. Ако не реагирате до утре, ще ги приемем, че са прияти. И сега ще преминем към една много важна точка по собствена инициатива модернизиране на обществените поръчки. Е, вие знаете, че имахме едно обществено обслужване. Имаме проекто доклад от госпожа Рюле и след това ще имаме изказвания от докладчиците в е, сянка Господин Дион е, и господин Сандин ги няма от докладчиците в Сянка. госпожа Естер Шмидт от комисията също така ще взема отношение. И така, без е, да се бавим, искам да дам думата на госпожа Хайди Рюле. Благодаря. Искам да направя най-напред две технически забележки. Най-напред, искам да ви помоля, ако работите с немската версия, има една нова версия в интернет. Имаше много промени в първата немска версия. Те сега са нанесени и днес след обяд обработих предложенията за изменение – които се вляха в новата версия, така че истинската крайна версия е на разположение в интернет. Оригиналната версия беше на английски, в първата си част и немски във втората си част. Нарочно го направих така, защото на английски се изразявам по-кратко. Това беше първата ми е, забележка. Втората забележка е всички от тези, които искат да направят предложение за изменения. Моля, е, колеги, е, свържете се с мене, защото е, ще предстои съвещание с докладчиците в Сянка. 6000 знака не са много за две зелени книги, затова трябваше да се опитам да бъда много кратка. Сега в а, втората версия съм а, обогатила текста в някой от главите, от четвърта до шеста, включително и електронното отдаване на обществени поръчки. А освен това, сегашната версия е по-ясна според мен, защото имах възможност да чуя и мнението на комисията. Е, много е важно за мен, че именно в областта на обществените поръчки да отбележа, че ни трябва обществен диалог между възложителите и частните изпълнители когато става дума за обществени поръчки. Много е важно хората да познават пазара и то тази информация за пазара да е на лице преди обявяването на търга. Има понякога неяснота, е, която цари сред възложителите. Именно поради това, е, именно в областта на, на пазара. За това, когато говорим за достъпа до пазара, трябва да включим и диалога между възложителите и економическите субекти. Освен това, споменах много важната част за праговите стойности. Тази част съм я уточнила, според мен, повече. Е, дали трябва да повишим праговите стойности или не, това е въпросът. В е, изследването на комисията са зададени едни стойности, например 1,6% трябва да е, от обществените поръчки трябва да са над праговите с Европейския съюз. Ние предлагаме 3,5% от общия обем, това са доста малки стойности на пръв поглед, но когато става дума за обществена поръчка на европейско равнище, трябва да знаем, че това е един, една обща стойност от 25 000 евро, когато обществената поръчка се обявява на европейско равнище и това ще е предмет за по-нататъчни дискусии, сигурна съм в това. Аз не съм дала свое мнение, просто помолих комисията да даде допълнителна информация за та, по този въпрос, защото в момента имаме малко конкретна информация за, по тази тема, а също така и темата за малките и средни предприятия. За, по тази тема трябва, ни трябва още информация. Освен това, съв, съвместното акумулирането акумулирането на търсенето и съвместното възлагане на обществени поръчки. За това е, по тази тема също имаме нужда от повече информации. Е, трябва да включим тук е, и опита от Великобритания. Великобритания е доста по-напред от други държавни членки, така че в, в тази област трябва да видим какво може да се предложи. Аз не съм дала конкретни предложения. Освен това, исках да кажа и да засегна и въпроса за стандартите. Темата за стандартите е, по тази тема се е, бях произнесла в първия си доклад доста накратко и във втората версия е, темата се засяга. Ако имате предложения по тази тема, моля, споделете ги с мен. Мисля, че най-важното послание, което се подкрепя и от комисията, е, че ни трябва опростяване на правилата за обществените поръчки, трябва ни повече гъвкавост и ни трябва повече правна яснота за определени области, по-ясни формулировки. Мисля, че с това ще постигнем и втората си цел, която е също толкова важна, а именно обществените поръчки в време на економическа криза, е, обществените поръчки в тези, е, в тези времена да ги, да ги използваме стратегически, за да поощрим развитието на економиката. Извинявайте, казва ораторката, аз съм доста бърза. Стратегическата, стратегическата функция на обществените поръчки мисля, че е много важна, за да може да поощрим устойчивото развитие на економиката, иновациите и естествено социалното сближаване. Най-важното най-важното средство за това е упростяване на правилата и повече гъвкавост. Освен това, имаме и набор от инструментариум, който може да се използва за целево поощряване на обществените поръчки. Трябва да се да ни е ясно какво може да използваме тук. Става дума за договарянето, става дума за обезпечаването, за прозрачността при преговорите. Освен това става дума и за различни варианти и альтернативни предложения, които трябва да се укрепят. Има много възможности и не на последно място искам да засегна още един въпрос, подлежащ на дискусия. Според мен, тълкуването на европейско равнище, тех, за техническите спецификации и функционалните изисквания, мисля, че това са дефиниции, които са доста тесни. Съсредоточава се не върху съсредоточаването е акцента пада върху продуктите, а не върху производствените методи. Всъщност трябва да се съсредоточим върху производствените методи, защото един иновативен продукт, устойчив против, се познава именно по начина по който се изразходва енергията, употребява се енергията при неговото производство. Е, това въжи за различни други области. Например, има в момента три процеса в Швеция, съдебни процеси, става дума за, обсл... за обработка и разпространение на месо и става дума за въпроса за техническите спецификации при отглеждане на животните, на домашните животни. Така че мисля, че тези спецификации могат да са фактор при определянето на един устойчив продукт. Нямам намерение да занижаваме нашите изисквания. Ако искаме да се противопоставим на корупцията и подкупите, мисля, че тези два фактори, фактора трябва да бъдат взети предвид. Производствени процеси и продукт. А, по отношение на корупцията, мисля, че тук има ясни правила, мисля, че същото се отнася за нелоялната конкуренция и дампинга. Е, това са ясни правила, само, те, те само трябва да се кажат ясно на възложителите. Например, една китайска фирма в Полша можеше да бъде, можеше да бъде предотвратено отдаването на обществена поръчка на тази фирма в Польша, ако се бе видяло, че тя предлага прекалено ниски дъмпингови цени. Една цена беше предложена, която беше много по-ниска от обикновената пазарна цена. Това такива неща могат да бъдат решени още в момента, могат да се използват наличните информе... инструменти, но хората трябва да са информирани и правилата трябва да се прилагат. Good. Благодаря ви за много ясното пояснение. И сега вече преминаваме към докладчиците в Сянка, както и други, които биха искали да се изкажат. Първо господин Енкел. Господин председател, не е трудно всъщност да се проследява този доклад, тъй като госпожа Рюле работи в духа на прозрачност, който характеризираше работата ни от миналата година и това прави процес на намирането на основните пунктове на доклада много лесен. И сега по тези основни пунктове които до този момент са е, правната сигурност, опростяването на законодателните актове и а, е, това, което се нарича за е, електронни а, добавки, електронни държавни поръчки, обществени поръчки – всичко това отговаря на това, което правихме в миналото. Сега, може би, има две, три теми, по които бихме предложили няколко изменения, но предлагам след е, разговорите, които проводохме с госпожа Рюле миналата седмица в Страсбург, които доведоха до значително съгласие помежду си, да кажем, че не става дума за концесии. Аз мисля, че макар, че имаше а, лица от комисията, които са служители на а, комисията, не комисари, а, трябва да се отчете, че а, е, ни е доказано, че има изкривявания във вътрешния пазар, за които е необходимо да се направят необходимите стъпки а, е, и съответно трябва да се очертаят е, причините, поради които лицата от комисията, които не са комисари, би трябвало да ни представят допълнителни актове във връзка с концесията на услуги, по което парламента се произнесе. Сега по въпроса за критериите за най-изгодната обществена поръчка, аз съм съгласен с принципа на разсъждения на госпожа Рюле, но мисля, че трябва още малко да се поработи, защото аз не мога да видя а, как, например, законодатели извън Европейския съюз биха се отказали от критериите да се избира най-ефтината, най-низката оферта а, определенето на тези критерии а, би трябвало да се направи така, че да се избере най- а, благоприятната оферта. Т.е. трябва да се оценява всеки конкретен случай. А сега за договорените поръчки и корупцията, аз мисля, че корупцията се пренася в нов терен, ако намери подходящи обстоятелства за това и да се пре... и да се действа в полза на една или друга хипотеза, на мен ми се струва свръхопростенческо, защото би трябвало да се потърси решение в формулировката на този пасаж. Аз не съм. А, а, защото ако не сме против подобен род поръчки, тогава текста се изпразва от съдържание. И така в заключение още от самото начало мога да кажа, че, искам, че бих могъл да добавя редица елементи за електронификацията на процеса на обществените поръчки, но както каза госпожа Рюле, аз мисля, че ние ще стигнем до добро съгласие по един добър текст. Председателя, благодаря, госпожа Веньо. Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа Рюле за извършената работа, която съответства на тезите, които обосноваваме от миналата година. Няма нищо изненадващо. Мисля, че докладът разглежда основните цели залегнали в съобщението на комисията. Една от тях е упростяването. Също така използването на обществените поръчки в полза на секторните политики в рамките на стратегията 2020. Споделям становището на господин Енгел. Мисля, че трябва да намерим добрата формулировка и да спрем да казваме, че най-низката цена е определящия критерий. Мисля, че трябва да намерим най-удачният е, израз, може би економически най-изгодната оферта, защото е, защото местните органи на властта винаги трябва да, да обосновават избора си. Е, трябва да намерим най-добрата формулировка. Не, не смятам, че ще бъде толкова трудно. По въпроса по на социалните аспекти на обществените поръчки, особено когато става дума за чуждестранни предприятия, които не винаги е, съответстват е, на нормативната база на общността. По-конкретно правото, правата на работниците в е, малките и средни предприятия, които са подизпълнители. Мисля, че ние трябва да обясним на, социална, на социално ниво правата на служителите в предприятията подизпълнители и предприятията, които работят с подизпълнителски предприятия? Това е основен въпрос. Друг важен въпрос е, е свързан с е, е, примери като Полша и възлагането на обществени поръчки на китайско предприятие. Има още нещо, което би могло да се усъвършенства. Мисля, че повдигнахте този въпрос. Методите на производство. Мисля, че аз видях разсъжденията за справедливата търговия мисля, че, бива, че трябва да се добавят няколко критерия за справедливата търговия, които са важни от една страна за гражданите, от друга страна за околната среда, също така и за социалната, да не забравяме и социалното измерение. Друг, предпри... Друг въпрос е свързан с достъпа на малките предприятия до договори за обществени поръчки. Тук говорим за защитата на новаторството. Разбира се, необходима е прозрачност, сигурност, само че е необходима поверителност и запазване на търговската тайна, за да могат МСП-тата да запазят своята конкурентна способност. Иначе, според мен, няма други проблеми не споделям, но може би това е, ангажира само мен и някои членове на моята група, за право е, по концесиониране, отдаването на концесия на услугите. Има случаи, в които е, са постигнати успехи в отдаването на услуги за концесия, само че е, има и други случаи на страни, които няма законодателство, им предвид Полша, например, е, те няма достатъчно развито законодателство и според мен е, има някои рискове и може би няма да е зле комисията да добави текста в това отношение всички изменения, които са внесени от моята група, засягат тези проблеми. Господин Кройцман. Благодаря. Поздравление за госпожа Руйля. Според мен това е много добре балансиран доклад. Благодаря и за доброто сътрудничество. Искам да подчертая, че обществените е, поръчки имат голям принос към вътрешния пазар. Директи... Съответната директива бе приета през 2004 година и трябваше естествено да мине известно време, докато а, е, се приложат правилата правилно и разпоредбите на тази директива. Аз подкрепям мнението, че трябва е, обществените поръчки да станат по-прости, по-простейни, по-ефекасни на европейско равнище. Трябва да въведем и електронното отдаване на обществените поръчки е, трябва да вземем предвид прозрачността, недискриминацията при конкуренцията, това е ясно. Освен това, важно е, както каза и госпожа Руйле, да имаме правна яснота във всички области за да за да може да имаме наистина пълна економическа полза от този инструмент. Ясно е, че критериите трябва да са ясни и точни. Осо, освен това, обществените поръчки могат да служат и за постигане на политически цели общото прилагане на критерия за най економичната най-економичната оферта е нещо, което се прилага в Германия и това според мен е най-правилният път. Има обаче други мнения в другите държави членки. Мисля, че когато става дума за стандартни поръчки, трябва да се съсредоточим върху ясни и прозрачни процедури и не единствено критерия да бъде най-ефтината оферта. Когато става дума, например, за доставка на хартия, естествено може да имаме критерия най-ефтината оферта, но на практика, когато си спомня моя опит, е, когато обявихме обществена поръчка за, пок... за ремонт на покриви, имаше големи, големи несъответствия между офертите, когато ставаше дума между най-ефтината, за най-ефтината поръчка и най-економическата поръчка. Тогава ние казахме, по-добре е да вземем една фирма като изпълнител, която е от някъде от близката околност, защото когато имаме рекламации, може веднага да, да, да се свържем с тази фирма. Ето защо не непременно най-ефтината поръчка е за препоръчване. Трябва да вземем предвид и разходите на услугата и на продукта в целия жизнен цикъл на продукта. Целенасоченото поощряване на иновациите е възможно в рамките на съществуващото право по обществените поръчки. Това е много важно, както каза и госпожа Рюле, да се осигури устойчивостта на производствения процес. трябва да се осъществи връзката с критерия за обективност. В противен случай няма да може да се преборим с корупцията. Нещата в тази насока са различни в държавите членки. Нещата имат и политически измерения често. Освен това, е, трябва трябва процедурите да, са, да се формулират по-къвкаво. Това, което иска госпожа Рюле е правилно. Тя казва с право, че трябва да има изследване на пазара и възложителите трябва да имат информация за пазара. Това е интересно предложение. Например, ние имахме обществена поръчка за ремонт на каналите и имаше, офера, е, имаше оферти, които предлагаха по различен начин полагането на тръбите Това беше една идея и тук имаме един проблем. А, ако имаме възможност да говорим с хората, които участват в обществените поръчки, тогава може да се поощри съответна иновация. Но тук имаме противоречие. По принцип аз подкрепям това, което казва госпожа Руйле. Трябва да имаме информация за пазара, за идеите, които са, са на лице в пазара. Но ако имаме е, критерия главно за най-економичната поръчка, тогава няма да имаме достъп, няма да знаем нищо за иновативните идеи, които са на лице в, на пазара. Така че, госпожо Руле, вие имате право, защото всяка частна фирма действа по този начин. Тя разглежда пазара, анализира го и прави съответната оферта, като взима естествено предвид и разходите, които, са необходими, които, са, които ще направи. Така че правата на индустриалната собственост тук също са елемент, който в този смисъл трябва да бъде взет предвид. Ние преценихме, при, че, ние видяхме, че при обществени поръчки могат да се предложат оферти, които са доста изгодни. Аз не бих променил праговите стоености, но вие правите разумно предложение, то може да бъде обсъждано. Благодаря ви за това. Uh, um, Благодаря, господин Кройцман. И аз сега ще се изкажа като докладчик в сянка съвсем накратко, след което ще дам думата за другите колеги. Искам само да се присъединя към благодарностите на Хайди Рюле за наистина отличен и доклад. Искам само да кажа две неща в този контекст, които според мен са важни за нашата комисия. Първо, това е доклад за развитие. В развитие Хайди а, изготви доклад миналата година. И от гледна точка от ангажираността и анализа на нашата комисия, мисля, че насърчаващо е да се види, че отговорите на доклад на въпросника на комисията наистина бяха много насърчаващи и а, това, което госпожа Рюле открои миналата година, има положителен отзвук. И аз мога да кажа, че акцента, за който говориха всички колеги за един упростен процес, без обаче да се загуби правната сигурност на процеса. С други думи, въвеждането на един а, добър баланс между по-малко бюрократичен и по-малко предписателен режим, а същевременно в рамка, която да е съвсем ясна и да става съвсем ясно, че процедурата трябва да бъде открита и конкурентна както и а, други сфери, които разглеждахме, те така наречените зелени критерии за а, поръчките. Всичко това е много важно. И а, работата, която се прави по стандартите е наистина много важна, тъй като се обединяват всички тези елементи. И второто нещо, което искам да кажа, което Хайди говори за малко, то е малко по-противоречиво и е свързано с логиката на опростяването на процедурата и разглеждането на праговете. Аз мисля, че разходите за изготвянето на търгове за пълни обществени поръчки във връзка с, с ем, стойността на търговете, а, всичко това е свързано с толкова много разходи, че участниците се обезкуражават. Аз мисля обаче, че ние в момента се намираме в различна ера от гледна точка на наличните технологии и средства. А тогава, когато се а, управляват търгове под прага, трябва съвсем ясно да се каже, че дори търгове, които не следват цялата процедура, следва да отговарят на критериите прозрачност и недискриминативност много, в много случаи се използва интернет за оповестяването на търговете, и на мен ми се струва, че би било напълно възможно да се създаде един, една компенсация а, и да се настоява а, оповестяването в, в официалния журнал, в Official Journal, да се прави а, с, с цел избягване на бюрократичните процедури. Аз знае, че има много важни процеси, свързани с, с световната търговия аз знае, че колегите е, няма да се зарадват, ако кажа това, но след като съм говорил в полза на иновативните обществени поръчки, сигурен съм, че ще се разочаровате, ако не спомена този въпрос. Госпожа Рюле се справи доста добре с е, някои от тези аспекти аспекти, сега вече виждаме, че тези аспекти могат да бъдат интегрирани и във всички видове, основни видове обществени поръчки. Аз ще предложа няколко изменения, особено за предварително конкурентните поръчки а, с оглед на интелигентния потребител, също така мисля, че тук имаме една много добра основа за бъдещата ни работа и очаквам да а, си сътрудничим с Хайди. И това беше, което исках да кажа по въпроса. Малко изоставаме във времето, но просто искам да дам възможност на всички колеги да се изкажат, защото поради натиска, който се упражнява от комисия, ще трябва да гласуваме доста скоро след е, лятната вакансия. За това искам да ви е, помоля така е, економично да се изкажете и да не дублирате е, това, което вече беше казано. Чувате ораторите които са включени, има ли други, господин Шваб и госпожа Гебхард. И нашите координатори в края ще се изкажат. Предполагам, че нямате, имате проблеми. А, искам да ви помоля да се изказваме за две минути. Разбира се, а, е, няма да следят съвсем точно. Благодаря. Искам да поздравя докладчицата Хайте Рюля, също и най-вече за допълненията от днес. Аз ще ги прочета много внимателно. Аз съм на мнение, че трябва да успеем обществените поръчки на европейско равнище да го опростим и особено да го направим по-употребимо е, за малките и средни предприятия. Що се отнася до най-ефективната, най-економичната поръчка, тези неща трябва много добре да ги дефинираме. Е, също като имаме предвид и производствата, които е, са, в, Европейския, са, са в съда на Европейския съюз. В точка 17 има, става дума за срокове. Тук трябва да помислим е, защото тези срокове дават определена сигурност и така трябва да бъде. По отношение, по отношение на е, засилващото се значение на електронните обществени поръчки. Съм на мнение, както с колегите, това значение наистина е голямо. Аз мога само да се изкажа в подкрепа на това електронно от, отдаване на обществени поръчки, но за него трябва да има и стимули. Стимули за различните процедури. Знаем от други примери, че само стимулите и само възможността за използване на, тази, на този инструмент не са достатъчни. Трябват и стимули. Благодаря. Благодаря. За две минути. Тъй като времето е недостатъчно, ще се спре само на малките и средни предприятия. Съгласен съм с казаното от колегите за економически най-изгодната оферта. Що се отнася до малките и средни предприятия, мисля, че повечето становища са включени в доклада, при това по много стегнат начин е, и удивляваме че авторката е успяла да отрази това само в е, три точки. Всъщност, е, там са отразени въпросите, които вълнуват в най-голяма степен малките и средни предприятия. Единственото, което липсва, е въпроса за финансовите условия за малките и средни предприятия, когато кандидатстват е, за търгове. Това са въпроси, които могат да бъдат отразени в изменения. Приветствам доклада. Аз ще внеса изменения в, изменения в което да отразя забележката, която ще направи госпожа Стайлър. Благодаря. Както казах колегите, аз смятам, че упростяването е много важно. Също така социалното измерение на обществените поръчки, общите услуги, много се радвам това, което беше казано в точка 19 за професионализма след като разговарях с специалисти, се оказва, че въпросите за професионализмът, специализираните знания, размяната, обменът на положителен опит е много важен въпрос. Не смятам, че други колеги повдигнаха този въпрос. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя госпожа Руле, не само за това, че текстът беше много, е много ясен и разбираем, но освен това се съгласям и с нейните политически представи. При обмена на мнение стана ясно, че по принцип не е нещо странно, е, обществените поръчки да се използват за политически и стратегически цели на национално или европейско равнище. И смятам, че е много хубаво, е, е, когато Съюз, Сдружението на работодателите каза, че може да вземем предвид е, социален критерий при оговарянето на колективните трудови договори. Ние казахме, добре, това е много добре, така че виждаме, имаме съюзници от една страна, която което не винаги е разбиращо се от само себе си. Хубаво е, че госпожа Руйле изисква ясни, точни, разбираеми правила и се надявам комисията да контролира целият процес по-добре. И, иска, и е хубаво, че комисията иска да дава повече стимули. Но дори когато имаме съответна децентрализация, държавите е, членки е, трябва, е, са от, трябва да са отговорни за едно ясно и добро прилагане на разпоредбите. Скандално е, например, че Германия приложи разпоредбите на директивата от 2004 едва миналата година. Радвам се, че дебата през последните 6 години се разви толкова положително. Сега се обсъжда повишаването на стойностите, стойности, които ние предложихме още през 2004 година. Но сега нещата в света са се променили и ние, Европейския съюз, имам предвид, е много заинтересован да стъпи на други глобални пазари. Имам предвид Индия. Например, има споразумение за свободна търговия, които трябва, както разбрах от нашите колеги, в Комисията по външна търговия трябва да се променят, да се преосмислят. Трябва да видим дали ще има големи проблеми с, в Световната търговска организация при промяната на тези споразумения. Аз не съм по принцип против, но трябва да видим дали а, с тази си дейност няма да сме контрапродуктивни. Госпожа Рюле, аз имам въпрос по точка 17. Какво имате предвид? във вашите предложения. Това не е ли е, малко опасно и неясно предложение? И точка 21. Това в първата версия имаше имаше думата задължително, а сега сте го. А това е в, на английска, в английската версия е, формулировката беше правилна, в, немски, в немската версия беше грешна формулировката. Това е добре, че сте поправила, поправили тази грешка. Да, всъщност госпожа Рюле каза, че има нов а, немски текст. Госпожа Шалдевайзер, благодаря господин председател. Аз ще бъда много кратък. Няма да се връщам към всичко, което вече беше казано, обаче искам да кажа следното. Когато говоря с, с датски а, е, публични институции, е, става ясно, че изчистването на тези правила е, са нещо, от което те се нуждаят. Не става дума само за устойчивостта, за зелените аспекти. Това може да бъде критерий, но също така дали може би е, трябва да се осигури е, заетост на етнически мълцинства и ще бъде добре, ако се получи е, едно пояснение по този въпрос. Благодаря. Мога да а, кажа няколко думи по това, което Кристал каза. Искам да очертая някои от гледните точки, които обсъждахме там. Първата е възможността да се включи обучението и образованието, за да може съответните компании да подпомогнат обучението на своя персонал, за да сме сигурни, че когато има обществени поръчки, те да се прилагат на базата на колективните е, трудови договори. И тук също така очевидно трябва да се включат целевите групи, е, изготвянето на критерии за социалните услуги. Това са аспекти, които бих искала да представя в тази комисия е, и те ще бъдат включени в изготвянето на становището, което няма да доведе до конфликти. Благодаря. Ще чакаме становището на Комисията по с Господин Рошфорд има думата сега. Благодаря. И аз поздравявам госпожа Рюле за нейния доклад. За да бъда кратък, ще направя две наблюдения. Първо, всички сме съгласни с това, че е необходимо да се търси най-доброто съотношение между цената и качеството. Само, че трябва да дадем точна дефиниция на понятието качество, защото е, винаги е възможно да има субективизъм. Е, ето защо нека да поработим върху уточняване на това понятието. Ще ви дам два примера. Първо, възможността, капацитета а, е, за а, е, способността на едно предприятие а, е, да осигурява ремонт, ремонтни дейности. Първо, това беше като първо Второ, ние държим да има ясна гаранция за качеството на представените услуги. По-нататък за малките и средни предприятия. Съгласен съм с всичко това, което беше казано. Не бива да има едно подозрение, че Сдружението на малките и средни предприятия спъват конкуренцията. Малките и средни предприятия участват в конкуренцията, както всички останали, но разбира се, трябва да могат да се сдружават, да представят оферти съвместно, защото това им дава, улеснява достъпа до пазара. Само, че това не трябва да пречи на конкуренцията. Т.е. не бива да се допуска местен монопол. Тогава, когато няма такъв монопол, системата трябва да допуска сдружаване на, или обединяване на малките и средни предприятия. Председателят благодаря. Ще приключим с двамата координатори, госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за този чудесен проект доклад на госпожа Ерюля. С него може да се работи наистина много добре. Това не е нещо изключително за нея като постижение, но по принцип а, постижението е изключително като текст. Мисля, че една тема още от началото на новото хилядолетие ни занимаваше, а именно това е темата за най-ефтиното или най-економичното предложение на економичната оферта. Критериите за това бяха много неясни и съществуваше правна неяснота по отношение на тези термини, което доведе до факта, че някои държави членки и възложители а, решиха да не използват тези критерии, защото те не знаеха дали могат да ги приложат, дали не могат, дали са, се вписват в рамките или не. Така че мисля, че това е много важен въпрос. Казахме някои примери, бяха посочени някои примери, няма да ги споменавам за сега. На второ място, нещо, което според мен е също много важно и нещо, което трябва да уточним още по-добре е това, че не бива да се оставяме съда на Европейския съюз да прави нашето законодателство. Тук имам предвид концесиите. Винаги виждаме, че непрекъснато виждаме, че се налагат решения на съда, просто защото много от хората не знаят как да поравят с тези текстове, как да ги тълкуват. Мисля, че е, въпросът за концесиите трябва да бъде уточнен. Тук е, мисля, че ще се наложат допълнителни дискусии с госпожа Рюля. Господин Шваб, благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък. Аз смятам, че наистина докладът на госпожа Руйле е, се занимава точно с нещата, които са важни и които имат нужда от промяна и е, подлежат на промяна, могат да се променят. Мисля, че политическата група на НП може да подкрепи много от предложенията, както каза и нашия докладчик. Аз лично подкрепям този внимателен подход към въпроса за промяната на праговите стойности, защото госпожа Рюле е права. Ние не може да гледаме само нашите пазари, но и регион, който е, който е ориентиран към износа. На второ място искам да подкрепя принципа за най-економичната поръчка, най-изгодната оферта. Трябва. Не, не, не е достатъчно да говорим само по този въпрос. Трябва да уточним понятието. Освен това, е, съгласен съм, че трябва да има упростяване на правилата. Въпросът е обаче дали това е възможно. Искам да кажа, че е, съвсем наскоро Съда на Европейския съюз се произнесе по делото Ахорн, който беше, който, нещо, което беше доста неясно, а като законодател трябва да се погрижим за правната яснота, когато правим нови законодателни текстове. И на последно място, съгласен съм с прещеговорившите, когато става дума за стандартните процедури, това не зная дали е най-верният път винаги. Тук също смятам, че процедурата на договаряне трябва да бъде опростена и още по-ясно уточнена. Um, Благодаря. Сега госпожа Шмидт от комисията тук. Нямаме много време. Искате ли да вземете отношение по някои конкретни моменти? Госпожа Шмидт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Искам само да кажа, както винаги, че много внимателно изслушвам всичко, вземам си бележки, както чухте. На конференцията ние сме изработили много документи, съгласни сме с много неща и може би ще направим нещо, което ще се хареса на Имко. Искам само да подчертая обаче едно малко пред, е, предупреждение по праговете и по упростяването. Трябва да отчитаме е, международните си задължения, тъй като обществените поръчки не са свързани само с, с праговете, има и някои международни договорености, които трябва да се вземат предвид, когато се упростяват процедурите. Разбира се, това няма да ни попречи да направим максималното. Председателя, благодаря за това предупреждение и така мога ли да дам думата на Хайди Люле да обобщи и също така да уточни графика. Хайди. Аз съм много радостна, че докладчиците в Сянка са съгласни с сроковете, защото ако сроковете бяха отложени, нямаше да свършим работа на време. Ето защо 19 юли, това е крайния срок, не може да, да по-нататък да отлагаме. Аз самата се опитах да е, съм полезна при изработването на немската версия. Моля ви, когато имате, ако имате допълнителни предложения за изменения, изпратете ми ги своевременно, така че на базата на тези предложения аз да мога да направя своите обобщения. А, що се отнася до предложенията на колегите, аз ще се свържа директно с тях. Благодаря за вашите предложение. Благодаря. Крайен срок за внасяне на измененията 19 е юли и след това през на заседанието на комисията през септември ще гласуваме измененията и през октомври месец ще гласуваме на сесия. Благодаря. Преминаваме към следващия проект на доклад и това е доклада на госпожа Ханслик взаимна оценка на директивата за услугите, господа, госпожа Гепард, господин Мандерс. Има ли някой от името на зелените? Аз съм тук. Господин Тианта Филидис не е тук. Ще дам думата на госпожа Ханслик да представи доклада и след това ще дам възможност за изказване. Знам, че госпожа Свенсън е тук, за да ни представи своя доклад. Госпожо Ханслик, имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, директивата за услугите е е един от най-важните законодателни актове на вниманието на нашата комисия. Ние непрекъснато обсъждаме тази директива и наскоро по повод на доклада, но също така и в контекста на процеса на взаимна оценка. Този процес е, се предвижда в член 39 на директивата. Това е нов инструмент, който се използва за първи път е, в е, Европейският правен инструментариум. Процесът на взаимна оценка не обхваща всички разпоредби на директивата, а по-скоро обхваща някои изисквания, които не са предмет на забрана в директивата и е, дават е, известна свобода на действие на държавите членки. Структурата на моя доклад отразява дискусията, която проведахме по време на семинара а, е, на тема процес на взаимна оценка и обхваща три въпроса. Първо, натрупаният опит, свързан с процеса на взаимна оценка на директивата за услугите, резултатите, последващите действия. И на трето място взаимната оценка като инструмент, в, който да се използва в бъдещи актове. В доклада подчертавам, че процеса на взаимна оценка не бива да се смесва с процедурата по изпълнение на директивата. Двата процеса са взаимно свързани, но процеса на взаимна оценка няма за цел да усъвършенства изпълнението на директивата. По-скоро търси да направи оценка на вътрешния пазар след приемането на директивата. Процеса за взаим, на, на взаимна оценка има за цел да доизгради процеса за изпълнение. Това условие обаче не е изпълнено в директивата за услуги. Ето защо аз смятам, че забавянето в изпълнението на директивата може би влияе и върху процеса на взаимна оценка. Смятам обаче, че процеса на взаимна оценка трябва да се възприема като основен елемент – в укрепването на процеса на административно сътрудничество между държавите членки и по-доброто разбиране на вътрешния пазар на услугите и е много важен инструмент за премахване на бъдещите пречки пред вътрешния пазар на услугите. Според мен, когнитивният процес е един от основните елементи на процеса. Документът на комисията ни представя много интересна картина за това, което наблюдаваме в държавите членки. Има някои съмнения от гледна точка на прозрачността на процеса. Заинтересованите страни не са участниците в процеса на взаимна оценка. Тези страни имаха възможност да изразят своето становище в обществени консултации, организирани от комисията. В процеса обаче липсваха редовни доклади и окончателни заключения от всяка среща. Заключения, до които да имат достъп заинтересованите страни. Аз мисля, че този аспект на процеса може да се усъвършенства от гледна точка на бъдещото прилагане на процеса на взаимна оценка. Този процес се използва и, при други, и за други дейности, дейности, които се прилагат от комисията при оценката на вътрешния пазар на услуги. Тази оценка обхваща няколко дейности. Първо, преговори с държавите членки. Аз мисля, че Европейският парламент следва да бъде информиран за тези преговори. Смятам обаче, ни липсва по-общата представа за ситуацията. Според мен, повечето от нас биха искали да имат информация за процеса на изпълнение. Освен това, смятам, че времето, което измина след влизането в сила на директивата, влияе върху изискванията за пълното изпълнение. Освен това, комисията предлага процедура за контрол на изпълнението, е, което би трябвало да ни помогне да разберем по-добре законодателния процес в Европейския съюз. Аз, е, аз смятам, че дейностите трябва да бъдат насочени към онези сектори, в които има най- богат потенциал за развитие, особено що се отнася до трансграничната търговия. Ето защо смятам, че е необходимо да се работи допълнително върху разпоредбите за взаимна оценка. Освен това, комисията си представи няколко проблема свързани с предоставянето на услуга за определени субекти, също така проблеми свързани с, с, с застраховането. Аз смятам, че трябва да обърнем внимание на тези въпроси. Тези, тези проблеми бяха очертани многократно, не само в контекста на директивата за услугите. Те изискват спешни действия. В доклада се говори също така и за изпълнението на директивата за услугите. Аз смятам, че целият процес на взаимна оценка заслужава да бъде подкрепен, защото тези е, дейности ще бъдат е, полезни. Парламентът трябва, ще бъде информиран за тенденциите. Освен това, смятам, че трябва да използваме опитът от взаимната оценка и в други области. Ето защо аз препоръчвам да използваме този инструмент и в бъдеще. Това обаче тук обаче трябва да се направи една оговорка. Взаимната оценка трябва да се използва в хоризонтални мерки, които оставят известна свобода на действие на държавите членки. Освен това, взаимната оценка трябва да се използва по-конкретно за ключови разпоредби и не за цялата директива. Взаимната оценка трябва да се прилага винаги въз основа на много обстоен анализ. Заинтересованите лица трябва а, да бъдат държани в а, течение. В заключение смятам, че процесът на взаимна оценка е добър инструмент, въпреки че има своите недостатъци. Той може да се използва и в нови области. А, смятам, че трябва да съсредоточим вниманието си върху дейности, които биха усъвършенствали паза, вътрешния пазар на услуги. Предложението на Европейската комисия има за цел да се стимулира по-нататъчното развитие на вътрешния пазар. Нашата цел обаче е подходящото правилно прилагане на директивата за услугите, благодаря. Това е което исках да ви кажа. Ще очаквам с голямо нетърпение да чуя становището на докладчите в Сянка. Благодаря, госпожо Ханслик. Сега ще чуем докладчите в Сянка. започваме с госпожа Гебхард. Благодаря. Благодаря за вашия чудесен проекто доклад, в който се засяга една тема, по която доста дълго сме разговаряли в парламента с голямо мнозинство. Подкрепихме становището, че тук се употребява един много бюрократичен инструмент. Държавите членки обаче бяха на друго мнение, те го искаха и ние тогава ние казахме, добре да видим как ще функционират нещата. Първоначалното недоверие на парламента всъщност не, не се оказа правилната нагласа и това е хубаво. Този Хубаво беше, че този инструмент се приложи в малки групи, а не всички държави и членки трябваше да бъдат информирани за всички промени, които са се случили в тях. Тоест, избра се един, един инструмент, който беше разумен и постигна целта си. В постигне целта си в такъв смисъл, че допринесе според мен е, за преодоляването на някои страхове в администрацията по отношение на чуждите, чуждата култура, чуждите практики в други държави членки. По този начин се укрепи европейската идея и в администрациите на държавите членки, защото и, то, и мисля, че това беше огромния принос на този подход. Мисля, че имате право, когато казвате, че не може този инструмент да се прилага навсякъде, защото той е доста демо, е, бюрократичен. И когато в бъдеще този инструмент ще се, предлага, ще се прилага, трябва да си помисли много точно къде и кога и за какви цели. До тази част във вашия доклад бих предложила да се доизработи, а именно върху в кои области да се прилага този инструмент – Мисля, че е хубаво да се създават таблици на съответствието, за да се знае от комисията какви са достиженията в отделните държави членки. Това поощрявам във вашия доклад. Това го подкрепям. Е, въпреки, че има толкова много положителни неща в доклада, бих препоръчала точка 16 да си остане в доклада, защото това е оценка по съдържанието на, на прилагането на директивата, а не е свързана с взаимната оценка. По-скоро трябва да се съсредоточим при подобни теми в докладите по собствена инициатива. Е, няма. Може би трябва да помислите дали тези точки, които е, засягат член 16, дали те да останат или да не останат в доклада, дали те наистина съответстват на темата на вашия доклад. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин Мандерс. Благодаря, господин председател. Директивата за услугите би трябвало да бъде един от криъгълните камъни в нашата работа. Аз много позитивно гледам на идеята. На практика обаче това не е съвсем положително като явление. Директивата на услугите трябва да бъде кръгален камък, но държавите членки все повече и повече се опитват да създадат пазар за своите услуги и отново се създават граници, което е жалко. Така че аз много положително гледам на тази идея. Не искам да се впускам в това. Съобщението на комисията също така е доста оптимистично и аз съм оптимист за идеята и ако бъде приложена ще бъде добре. Но все още държавите членки не са приложили цялата директива, което е жалко. Те почти не са променили конкретното си законодателство с цел премахване на бариерите, така че протекционистичните мерки продължават да съществуват. И когато Евлин и аз се опитваме обсъждахме и спорехме по тази тема, ние прескочихме някои раздели, които все още не са хармонизирани, като например комара, хазарта, е, здравеопазването и мисля, че е, трябва да се обърне внимание на тези въпроси. Например, хазарта също се организира на национална основа и се вижда промяната в съзнанието на хората. Сега по въпроса за един единствен контакт, лице за контакт, това е добре, но трябва да се добави, че комисията трябва да намери средства, за да наложи санкции срещу държавите членки, които не се справят добре, защото там все още нещата не са свършени. Иначе може да се случи, че след 5 10 години, когато ние се пенсионираме, директивата за услугите ще се приложи на практика. Благодаря за характерното за вас противоречиво изказване. Искам да попитам кой иска още се изкаже. Аз ще говоря от името на нашата група. Хайди, искаше да кажеш нещо? Съвсем накратко, може би една забележка към преждеговорившите, към преждеговорившия колега. Може би трябва да прочетете доклада за игралната индустрия на вашите, колег, на вашите колеги. Той е много информативен, той не отговаря непременно на вашата линия. Но исках да подчертая нещо друго. А именно то, тази взаимна оценка е един добър подход. Едно е нещо добре, добро и мисля, че докладчицата е изработила решаващите моменти много добре. А именно, че тази оценка трябва да се съсредоточава върху основните разпоредби, а не върху прекалено, а не върху всички а, възможни разпоредби. И това е хубаво, че това изказване е залегнало в въведителните бележки не става дума за прила, прилагането на директивата в държавите членки, става дума не за първоначалния законов текст, става дума за прилагането на този текст в държавите членки. При нас, например, постъпиха оплаквания от немски общини, но тук ставаше дума именно за начина на приложение, а не за законовия текст. Благодаря. Аз ще повторя това, което вие казахте. Аз не мисля, че е уместно сега да говорим отново а, за за приложното поле на директивата за услуги. Аз мисля, че най-важният въпрос тук е свързан с изпълнението на сложеното законодателство на вътрешния пазар с своето хоризонтално измерение от държавите членки се очаква да взимат решение за ограничаване на услугите въз основа на ясни политически критерии. В директивата всъщност са предвидени области, в които може да има да се налагат ограничения. Ние водихме много спорове по член 16. Госпожа Рюля си спомня тези спорове. Но всъщност държавите членки са тези, които трябва да направят преценка. А вътрешния пазар, от друга страна, трябва да, пос... да постигне последователност между решенията на е, властите в държавите членки е, и това, което е предвидено в законодателството. Всъщност, Прилага се принципът на партньорска проверка между държавите членки. Помните, че и по директивата за телекомуникационните услуги, услуги по телекомуникационните органи, ние също приложихме принципа на партньорска проверка. Мисля, че тук има последователност и факта, че се прилага процеса на партньорска проверка е много важен. Съгласен съм и с казаното от госпожа Ханслик. Мисля, че това не е инструмент, който можем да прилагаме при всички възможни случаи. Ви... Той се прилага тогава, когато е необходимо да се направи преценка все още има ограничения от държави членки за, за трансграничното движение на стоки по съображения за безопасност и сигурност. Мисля, че това е област, в която е необходим повече диалог и партньорска проверка, защото е трудно да кажем да Трудно е да намерим обосновка за решението на държава членка да забрани услугите на своя територия, услуги, които се предоставят свободни в, които се предоставят свободно в друга държава членка. И в заключение на казан, казаното на госпожа Гебхарт, не смятам, че сега е повода да предвиждаме решения за проблеми повдигнати тук. Госпожа Ханзик е много права, когато коментира констатациите на взаимната оценка за най-трудните и сложни въпроси, свързани с преценката. Много е важно задълженията за застраховка при трансгранично предоставяне на стоки. Всъщност това е неудачно, тъй като говори за липса на доверие. Лице, което е застраховано в една страна, не се възприема като незастраховано в друга страна, тъй като няма, не е настъпил обмен на информация. Също така въжи, същото въжи и за услуги запазени за определени стопански субекти. Това е, е свързано и с работата ни за взаимно признаване на професионалната квалификация. Всички тези въпроси са свързани взаимно. Ние би, ние би трябвало да очертаем областите, в които искаме комисията да ни предостави отговори. Благодаря на Малгожата за доклада и ние ще внесем изменения към него. Приключваме дискусията по тази точка. Времето ни е недостатъчно, но ще поканя представителя на комисията да коментира в рамките на няколко минути. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък и е, знам, че закъснявате и ще се опитаме да наваксаме. Знам, че сте удовлетворен от доклада. Той се, за нас, се занимава с важни въпроси, основава се на опита. Е, Всъщност базата за този доклад не е особено богата, затова ние се опитахме да бъдем изобретателни и ефективни. И аз много се радвам, че госпожа Гебхард смята, че от този процес е имало полза не се е създала само допълнителна бюрокрация. Аз мисля, че всички сме съгласни, че си заслужаваш усилията и мисля, че както вие посочихте, господин председателю, да се посочат някои от основните констатации. Това в никакъв случай не предопределя бъдещата позиция по документа, но ще се подобри вътрешния пазар на услугите. Всичко това напълно а, уместно е отразено в документа, включително ограниченото приложение на този документ. Първоначално нещата бяха доста сложни, те можеха да се използват, но не всеки дневно. Следователно комисията винаги ще се радва, когато парламента е, споделя и изпълнява нашите цели. Благодаря ви. Благодаря много, казва председатели. Сега ще дам думата на госпожа Ханслик за заключение и също така аз ли да кажа какъв е графика? Крайен срок за внасяне на измененията 18 е юли, след това като се върнем от вакансията на 30 август ще обсъдим на 19 септември ще гласуваме в комисията с оглед след това да се внесе в пленарното заседание. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за всички коментари. В общи линии ние сме съгласни, че процесът на взаимната оценка е едно добро средство, един добър инструмент, който обаче не може да се използва във всякакви възможни ситуации. Той може да се използва само тогава, когато ние го, изпо... го прилагаме в хоризонталните директиви. Аз много се радвам, че споделяте моето становище по тази тема. Ще включа всички ваши изказвания, ще ги обсъдя в двустранен порядък с колегите ми ще отчета техните становища, новите изменения ще дадат повече измерения, които ще подобрят съдържанието на доклада и аз много благодаря за ва вашето сътрудничество и се възползвам от възможността да ви пожелая много приятна лятна вакансия. Благодаря. Надявам се да прочетете а, измененията. Ще се постараем да не съм много. Продължаваме. Много се радвам да Приветствам с добре дошла Ева Брит Свенстън за новата стратегия за политиката защита на потребителите. Разполагаме с половин час за първа размяна на мнения. Тук има представители, тук има и е, докладчици в сянка госпожа Гебхарт, господин Рошфор, госпожа Рюли излезе, но разбрах, че ще се върне. И аз съм дежурен от името на групата на консерваторите. Много се радвам да приветствам Жаклин Майнер и, и също така друг представител на генерална дирекция Санко. Госпожа Мишу е недобре позната от работата по е, правата на потребителите. Надявам се да вземете думата, макар и за кратко. Госпожо Свенсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам. Delge kollegorna några av mina prioriteringar och jag ser fram emot kollegornas syn. Е, благодаря на колегите за конструктивното сътрудничество. Очаквам да чуя е, тяхното мнение. Ще се постарая да се съобрази максимално с него. Тази стратегия за защита на потребителите е, е много важна за европейските граждани. Сред тях много често директивите, вътрешния пазар се възприемат като много важен елемент от гледна точка на конкурентоспособността. Сега имаме възможност да покажем на европейските граждани, че им предлагаме нещо, което да е от особено значение лично за тях. Знаем, че комисария Дали, комисария Рединг ще представят през пролета на 2012 година програма за правата на потребителите. Целта е да се направи така, че съществуващото законодателство да бъде отразено. Ние в парламента приветстваме амбициозния подход на комисията. Но в парламента и в комисията по вътрешния пазар имаме възможност да изразим своите становища. Ето защо би било полезно да привлечем максимално широко мнозинство по тази стратегия. Когато беше прието законодателството защита на потребителите, целта беше да се осигури безопасност на храните. Сега обаче трябва да отчетем много други фактори. Трябва да предпазваме децата от рекламите. опасните. Химичните химикали са друг, друга област. Имаме стратегия за потребителите, която да даде възможност за спазване на целите за намаляване на емисията на СО2 в съответствие с стратегията 2020. Също така, целите свързани с дигитализацията на економиката и предизвикателствата свързани с застаряването на населението. В различните държави членки условията за потребителите са доста различни, но ние сме не просто потребители, ние сме граждани. Не бива да гледат на нас само като на потребители. Мисля, че трябва да осигурим подкрепа на организациите за защита на потребителите и на европейско и на национално равнище. Също така искам да кажа, че имайки предвид индекса на потребителите, 70% от гражданите живеят в бедност и 18 милиона нямат достъп до, най... до основни удобства. Заедно с това има потребители, които разполагат а, с изобилие от ресурси. Ето защо наша задача е да скъсим а, дистанцията между тези различни категории потребители. Трябва да направим така, че определен вид услуги да бъдат достъпни за всички, те да бъдат финансирани съвместно в, в съответствие с принципа на солидарност. Мисля, че ако направим това, ще спазим принципите на Лисабонския договор. Тоест, потребителският аспект да бъде включен във всички аспекти на политиката. Намаляване на, на емисиите, устойчива среда, гарантиране на правата на потребителите, дори когато купуват стоки по интернет как да информираме потребителите за правата, които имат. Аз бих искала да очертая три приоритета – устойчивост, безопасност и защита на децата от реклами. В съответствие с стратегията 2020 Европейския съюз трябва да изгради интелигентен и устойчив и приобщаващ растеж. Това означава и съкръща, намаляване на емисиите на CO2. В стратегията за защита на потребителите трябва да покажем, че личното потребление спомага да се постигнат тези цели. Трябва да се намалят емисиите от транспорт. Също така да отчетем факта, че транспорт е един от основните източници на емисии. Заедно с това 19 милиона тона храни се изхвърлят всяка година в Европейския съюз. Това не може да продължава. До 2050 година се смята, че търсенето на храна ще се повиши с 70% в цял свят и ние трябва да се адаптираме към един по-различен тип земеделие. Безопасност, безопасността на храните и безопасността на стоките е област, в която ние като потребители се изправяме пред проблеми свързани с пестициди, пестициди химикали използвани в различни стоки. И според нас това е област, в която трябва да има ясна защита за потребителите. В съответствие, е, социологическите проучвания показват, че за потребителите това са е, изключително важни въпроси, редом с безопасността на храните и регулирането на финансовите услуги. В е, стратегията за защита на потребителите ние трябва да изразим подкрепа за безопасните альтернативи, да се преборим с епидемията на затластяването, а това означава добро етикетиране на храните. Не става дума обаче само за етикетиране на стоките. Само по себе си това няма да бъде достатъчно. Ние трябва да бъдем храбри, трябва да ограничим веществата, за които е известно, че вредят на здравето. Това е отговорност, която трябва да поемем сериозно. Също така смятам, че системата РЕПЕКС трябва да стане прозрачна и ефективна, за да знаят потребителите с какви рискове са свързани определени химикали. Третият въпрос, който смятам, че е много важен, е защитата на децата от вредните вредното действие на рекламата. Децата са изключително уязвима група. От най-ранна възраст те са изложени на рекламата и други форми на маркетинг. Разбира се, те не могат да направят у нас и оценка, която могат да направят възрастните. Ето защо стратегията трябва да даде отговор на въпроса как да предпазим децата. Мисля, че децата трябва да бъдат включени в новата стратегия за потребителите. Ясно е, че целта на стратегията да се направи така, че гражданите да са запознати с правата си. Очаквам от колегите да, да изразят своето мнение. Искам да повторя, че с радост работих съвместно с колегите си. Аз много накратко ви представих приоритетите си. Сега ще изслушам много внимателно изказванията на колегите и се надявам, че всички ние заедно ще успеем да създадем добра стратегия за защита на потребителите. На свой ред тя ще ни даде възможност да повлияем върху стратегията на Европейската комисия, която ще бъде представена през пролета на 2012 година е, иска ми се да кажа още много неща, но това е първата дискусия, освен това нямаме много време. Затова ще спра до тук и е, ще изслушам колегите. Разчитам на ползотворно сътрудничество. В крайна сметка, в наш общ интерес е да решаваме тези въпроси. Благодаря много, госпожа Свенсен. Имаме време за докладчетите в сянка. Започва с госпожа Лакрип. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Свенсън за сътрудничеството с, с докладчетите в сянка. Днес виждаме петото издание на директивата е, за защита на потребителите в две... и във връзка с е, новата финансова рамка 2014-2020 година, така че ние много сме ангажирани е, и по подкрепата, която ни се оказва от Мишел Барние точната информация, която получаваме е много полезна. В доклада, който беше изготвен от колегата Кореда Кампус, вече подчертахме факта, че е, е, с е, вътрешния пазар и неговото развитие преминава през защитата на подкреп на потребителите. Ние в ЕНП смятаме, че защитата и европейската политика за защита на потребителите би трябвало да свързана с по-голяма информираност на европейския потребител, за да може той да възстанови доверието си в европейския вътрешен пазар. Затова трябва много добре да се оформят трите приоритети, да се информират и потребителите, и продаващите, за правата, също така да се отчетат особеностите на електронната търговия тъй като има известно, известна въздържаност от страна на потребителите. 48% от потребителите се колебаят преди първата си под покупка. След втората покупка се повишава доверието до 61%. Значи първият опит на подобна покупка, вече става едно доверие и се преодолява нежеланието. Трябва да се информират потребителите за правата им, за продуктите, които купуват, да се даде възможност за една отговорна практика на покупките, която трябва да включва естествено и отговорност на търговците.

Също така трябва да има добра информираност за съществуващото законодателство в сферата на закрилата на потребителите. 26% само знаят, че биха могли да върнат дефектен продукт. И аз мисля, че непознаването от страна на търговците на задълженията понякога е проблем понякога а, а, купувачите, клиентите е, са готови да купят, а, тран, да направят трансгранична а, покупка. А, има един втори аспект. Трябва да се оценява по-добре достижението на европейското право. Ние смятаме, че ще се постигне едно поясняване на много елементи, които ние засегнахме, когато ревизирахме директива хората във връзка с хармонизирането и в различните законодателства на държавите членки. Това беше свързано с информационни кампании, които бяха които бяха проведени и също така в сдруженията на потребителите, както и в организирани от властите, за да се очертаят, да се открои защитата на потребителите. И това беше първият етап на във връзка с оценката, прилагането на европейското право и практиката на подобни покупки. Втори стратегически приоритет е подобряването и улесняването на достъп до альтернативните методи за решаване на конфликти. И трети и последен приоритет е надзора върху пазара, сигурността на продуктите. Там числата също така са интересни. Те са доста насърчаващи от гледна точка на сигурността на продуктите, но трябва да се продължава да се въвеждат системите на контрол. Системата RAPEX се оказа доста ефикасна. Трябва също така да се подобри и а, улесни сътрудничеството ни с партньори от трети страни, например от Китай и други региони в света. Ние вече дълго и на широко сме говорили по този въпрос тук. Завършвам, господин председател, с нещо съвсем накратко за е, електронната търговия. Това е развиващ се сектор, трябва да се уеднакви граничния и митническия контрол за да се защити здравето на потребителите във връзка с фармацевтичната промишленост и последно управлението на политиката за защита на потребителите на ниво Европейска комисия. Има поне трима комисари, които отговарят за защитата на потребителите и които споделят тази важна и трудна задача и която е изключително важна за засилването на вътрешния пазар. Аз мисля, че тук трябва да има по-добра възможност, по-добра четивност на това, което излиза от комисията, за да може комисията в бъдеще да приеме да упражнява един подобен контрол. Thank you very much for some further comprehensive views. Мисля, че господин Дали е, каза, че има такава отговорност госпожа Гебхарт и след това господин Рошфор. И ако има време, ще кажа аз няколко думи. Ще се постарая да бъда кратка. Искам да се извиня от името на колегата, който не можеше да присъства днес и ме помоли да, от негово име да споделя първото му впечатление – това не са пълни становища, пълно становище, това, са по-сходни изход... това е по-скоро изходна точка за по-нататъчни разисквания. Благодаря на госпожа Свенсен за много хубавото обобщение. Както казва госпожо, госпожа Свенсен, трябва да се съсредоточим върху правата на потребителите. Това е единственото, с което трябва да се занимаваме в тази област. Тоест всички предложения, които се отнасят до потребителите, засягат потребителите, трябва да са осветени именно от тяхна перспектива. Освен това, темата интернет е много важна все повече са потребителите на интернета, но много хора има и които не използват интернета, така че трябва да помислим и за тези хора, които не използват интернета, те също да имат достъп до услугите. Това също е важно ин, информациите за потребителите и за предприятията. Комуникацията, това е, са също неща, върху които се спира колегата. Те трябва да са изведени на преден план. Е, тези теми трябва да са адаптирани към различните целеви групи младите, възрастните, хората с увреждания и така нататък. Тоест, е, имаме едно разнообразие на възможностите за комуникацията, които именно която именно комуникация има връзка с правата на потребителите. Не може да се използва един метод тук. Имаме нужда от много образи от методи. Още нещо. Това е областта на изследванията. И в, в нашата рамкова програма за изследванията, когато прочетем тази програма, виждаме, че потребителите не са застъпени. Трябва да помислим в кои области трябва да в кои области трябва да постановим, да поощрим изследвания, които да защитят интересите на потребителите. Достъпа до информация, методите в тази област са също важни. И още една тема, е, тема, която засегна докладчицата, правоприлагането, за което ще говорим утре. Това също е важна област. На пето място искам да посоча ситуацията в различните държави членки. Държавите членки имат различен административен стил, по който защитават потребителите. Може да си пожелаем повече съгласуваност в политиката, за да могат гражданите да видят, че техните права и задължения са защитени по адекватен начин. Други акценти от страна на моя колеги, това са глобалния пазар, противопоставен на местния пазар, нерав... неравнопоставеното положение на различните целеви групи пред потреблението, по-богатите, по-бедните – и услугите и изнасянето на услуги в трети страни, последствията за това изнасяне, иновациите, техническите и медиални иновации, иновации, които могат да се окажат прекалено много, прекалено досадни за някои целеви групи групата на възрастните граждани. и техните интереси. Тук моят колега прави връзка с политиките, с енергийната политика, политиката за защита на климата. Това бяха просто някои ключови, ключови думи, които той ми е, даде да ви представя. Мисля, че той би имал още повече какво да каже, но аз ще спра до тук. Благодаря ви. Господин Рошфорд, благодаря. Благодаря на госпожа Свенсон за това, че ни представи една изключително важна тема по пространен начин. По отношение на стратегията за защита на потребителите в една многогодишна рамка, означава да се направи равносметка. Трябва да видим тази равносметка, когато правим програми за в бъдещето. Благодарим на комисията за интересния доклад. Освен индекса има работен документ, в който се съдържа важна информация. Сега един по-общ коментар. Работим по една много сложна тема, която ще става все по-сложна. Необходима е повече, значи, настояването за повече информация защита на потребителите е легитимно искане. Защитата на потребителите е свързана и с маркетинга, рекламата. Това усложнява допълнително нещата. Предложеният документ показва ясно, че потребителят не е в състояние да разбере всичко, не е в състояние да се организира. Ето защо е, трябва да си кажем ясно, че не е достатъчно да се предоставя на потребителя повече информация. Колкото повече информация му отдаваме, толкова повече се сблъскваме с проблема за управление на информацията. Тоест, да си потребител се превръща в нещо като професия. Тук се повдигна въпроса за застаряването на населението и за това, че възрастните стават все по-голяма група потребители необходимо е да, да имаме стратегия. Ще ви дам един пример. Не съм за за 28-я режим, така както Извинявайте, търся си думите, казва ораторът. Комисията по правни въпроси ни казва, че 28-ят режим води до допълнително осложняване. Ето защо аз предпочитам да се съсредоточим върху хармонизацията. И, обаче е ясно, че е трудно да търси максимална хармонизация. Искам също така да кажа, че според мен е необходимо да имаме доверие в потребителите и ние трябва да помогнем на потребителите да са в състояние да взимат решения. Очевидно е необходимо да помогнем на потребителя да, да може да взима решение. Необходимо е да го образоваме. Не бива да забравяме и асоциациите, и сдруженията на потребителите. Заедно с това обаче да не забравяме и трудностите, пред които са изправени а, потребителите. Ето защо трябва да видим от какъв тип информация имат, от как, как точно трябва да образоваме потребителите. В заключение, Европейският съюз се състои от държави членки, които не са организирали по един и същи начин своята система за защита на потребителите. Мисля, че през следващите години нашия приоритет трябва да бъде да направим така, че да има сближаване на системите без това да доведе непременно до максимална хармонизация. Трябва да се помогне на някои държави членки да настигнат унези, в които защита на потребителите е на по-високо ниво. Така че нека в този доклад да разсъждаваме, да не правим да изписък на всичко това, което трябва да се направи защото това не е най- плодотворния път. По-скоро как да се организираме и как да изградим една истинска стратегия в това отношение. Well, late, have... Тъй като аз позволих да закъснеем, аз ще се откажа от моето изказване. Мисля, че подхода на колегите е правилни. Аз искам да насърча всички нас да обмислим какво, с какво можем да допринесем каква е отговорността на нашата комисия. Съвсем определено трябва да се поставим на мястото на потребителя. Госпожа Свенсен е от чертала някои от критичните сфери, не всички от тях са наша отговорност, трябва да обмислим обаче цялата идея за подхода, за очакванията на потребителя са много важни. И а, доводите за това предложение идват от това, че бяхме помолени да обсъдим аспектите на 28-я режим, на общата рамка, а, директивата за правата на потребителя, какво е свързано с нея трябва да се преразгледат също така съществуващите директиви, потребителския кредит и трябва да обмислим всичко това с оглед от гледната точка на очакванията на потребителите. Комисията не се интересува а, потребителя не се интересува дали го защищават 20 законодателни акта, той иска да бъде защитен. Аз, ние непрекъснато говорим с комисарите, особено с комисаря Дали по въпросите на правата на потребителите, на стратегическите концепции. Аз много се радвам, че колегите се глеждат и проверяват таблото на потребителите. И аз мисля, че новата научна програма ще се нарича Хоризонт 2020 е, година, но нека да не забравяме ролята на сектора на търговия на дребно. Ние бяхме първата комисия, която се занимава съвсем сериозно по този въпрос. И къде се защищават а, къде е първата защита на потребителя? Това е в търговията на дребно, в добрите отношения. А, търговеца на дребно по интернет също има определени отговорности и аз трябва ние да ангажираме всичките усилия и а, лицето за контакт също така трябва да бъде ограничено. Това беше краткото ми изказване. Преводачите ни дадоха 5 минути допълнително. И така, че можете ли за по една минута да се изкажете и да вземете отношение. Съвсем набързо. Мисля, че някои от вашите колеги се позоваха на Лисабонския договор и за това, че той изисква политиката за защита на потребителите да се интегрира в другите политики мисля, че това е и в основата на новата програма. Ние искаме в един документ да бъде изложено всичко това, което комисията смята да предприеме за защита на потребителите в единния пазар. Предизвикателствата, които очертахте, са свързани с все по-голямата сложност, дигитализация на, производ, пост, пост, на веригата на производството, застаряващото население, устойчивостта, по-голямата част от енергийното потребление от домакинствата. Генерална дирекция САНКО има програма за намаляване на разхищението на храна безопасността е ключов въпрос. Всяка организация, всяко правителство трябва да може да гарантира е, защитата на общественото здраве. Както каза господин Рошфор, потребителите трябва да се чувстват пълноправни участници с пълни права. И мисля, че трябва да им се даде възможност да изразяват своето мнение. Информацията не е недостатъчна, даже напротив. Ние трябва да работим с посредници, в които те да имат доверие. Също така трябва да включим търговците на дребно които трябва да са наясно със своите задължения. Последното, което бих казала, е свързано с това, че правата на книга са много, са хубаво нещо, но е необходимо да се съчетаят с механизми за изпълнение – ние ще предложим механизъм за альтернативно решаване на спорове. Ще работим по колективната колективните средства за защита и колективните искове. И сега давам думата на своят колега. Сега аз имам по-малко от минута, много се радвам, че пак съм сред вас. Ние работим заедно. Заместник председателя Рединг и комисаря Дали, за да разработим една програма. Приветстваме всичко казано в залата. Ще имаме възможност да работим допълнително вече е направено много. Мисля, че трябва да намерим баланс, както вече беше казано в тази инициатива. Престои ни много работа през следващите години Председателят каза, че трябва да бъдат презгледани някои от законодателните инициативи. Но в крайна сметка потребителят трябва да бъде в центъра на всяка политика. Имаме нужда от политика, която да функционира добре от началото до края. Очаквам да получа вашите коментари по документите на комисията. Благодаря ви на двете, че дойдоха. Госпожа Свенса, нямаме време, така че може ли е да кажа само какъв ще бъде графикът, тъй като вие ще имате възможност да си изкажете а, по друг повод. Ние ще разгледаме вашия проект доклад на 19 септември, крайен срок за изменение 22 септември ще гласуваме на 18 октомври. Благодаря много на праводачите, казва председателя за добавеното време.